meine damen und herren ich darf sie bitten platz zu nehmen wir fahren fort in der Уважаеми дами и господа, моля, заемете местата си, продължаваме с разискванията. Следващата точка от дневния ред е заключение от заседанието и изявление на Европейския съвет и комисията към заключението от заседанието на Европейския съвет от 28 и 29 юни Давам думата на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Имате думата. Thank you. Благодаря. Господин председател, госпожи и господа депутати,